Of... Уважаеми членове на Комисията по заетост, нека да започваме работа. Височайшия ни гост вече е тук, госпожа комисар Тайсен. Пристига направо от летището, след дълъг полет насам от Япония. Изглежда много свежа, обаче въпреки всичко нека да действаме предпазливо с въпросите. Добре, дошла госпожа комисар. Сърдечно ви приветствам с добре дошла. Всички наши колеги очакват с нетърпение да поговорят с вас относно промяната на правилата на Европейския съюз за координацията на системите за социално осигуряване. Тези правила за координацията не само, че са достатъчно деликатни от политическа гледна точка, това го знаем, всъщност те оказват голямо влияние върху живота на нашите граждани, на всички нас. Надяваме се, че в крайна сметка правилата ще бъдат прияти, тъй като ние успяхме да ги приемем. За съжаление, със законодателя не успя да направи същото. Вашата презентация ще ни даде информация за това дали можем да продължим работата по така наречените недоговорени въпроси или трябва да се откажем. Имаше заседание на координаторите през юли 2019 година обсъдиха се три варианта. На първо място вариант А започване на цялата процедура от самото начало. Вариант Б знаете, че гласуването предвидено за 19 април 2019 година беше отложено. Съответно комисията може да реши да насрочи гласуване на първо четене възоснова на доклада БАЛАС. Това гласуване ще бъде допълнено чрез изменения, внесени от политическите групи по силата на правило 180 и след това досието може да бъде привижено напред под формата на ранно споразумение на второ четене и вариант С комисията може да реши да продължи преговорите в рамките на тристранния диалог, там където те са влезли в задъна на улица, по-скоро да продължи тристранните преговори по логичния начин. Ще говорим с вас за това какво да се прави от тук нататък. Много е важно да обсъдим с вас онова, което вие сте готова да ни представите. Давам ви думата. След това ще дебатираме. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, уважаема госпожо председател, за мен е удоволствие да съм тук. Благодаря ви за търпението. Председателката обясни защо закъснях. Искам да ви поздравя да поздравя онези от вас, които са преизбрани и да поздравя нези, които са избрани за първи път. Радвам се, че мога да видя стари познати тук. Радвам се, че има и нови лица. Началото на всеки един парламентарен мандат винаги е много вълнуващо. Казахте, че искате да чуете от мен какво се случва с преразглеждането на правилата за координацията на системите за социално осигуряване. Ще го направя. По време на последния мандат задачата почти беше е, изпълнена. Казвам почти. Сега имаме възможност да приемем едно от е, най-важните законодателства. Знаете, че не успяхме по време на предишния мандат. Е, съответно, сега пък може да положим усилия и да успеем. По-настоящем тази тема изглежда доста техническа по своя характер. Тя изглежда така на пръв поглед. Всъщност, много от техническите досиета водят до сериозни подобрения в живота на гражданите, в ежедневния им живот. Координацията на системите за социално осигуряване е много важна, за да имаме наистина свободно придвижване. Знаете за правото да се живее, да се работи, да се е, учи, да се придвижваш, да се пенсионираш – във всяка една държава членка на ЕС. Това е едно от най- познатите и най-лелеяните права, които имат гражданите. Тук обаче трябва да се отчете важността на тези системи за координация, за социално осигуряване. Не може, когато се преместват гражданите в друга държава, да няма правила, защото иначе всичко просто ще спре. Машината ще спре да функционира. Искам да кажа, че европейските правила не водят до хармонизация на социалната сигурност. По-скоро става дума за координация на националните системи. Благодарение на правилата ще се гарантира, че гражданите, които се ползват от правото на мобилност, ще плащат вноски само в една страна. Освен това се гарантира равнопоставеното третиране. Всички граждани имат едни и същи права и задължения и това са тези права и задължения, които са в страната, където са осигурени. Така се гарантира недискриминацията. Правилата за координацията на системите за социално осигуряване съществуват още от 50-те години, от началото на нашата економическа интеграция. Това бяха всъщност едни от първите правила, приети от Европейската економическа общност преди 60 години. Няколко пъти са били актуализирани. Днес повече от 17 милиона европейци живеят и работят в държава членка, различна от тяхната собственост. Броя е около два пъти по-голям спрямо този преди 10 години. Освен това, има около милиони и половина трансгранични работници и 2,8 милиона граждани, които са командировани. Съответно е необходимо да има повече от когато и да било, добра координация на системите за социално осигуряване. Уважаеми депутати, преди 5 години, когато започнахме това предизвикателство с началото на мандата на комисията Юнкер, ние искахме да укрепим вътрешния пазар, искахме да гарантираме подкрепа за свободното придвижване като право, като имаме ясни и приложими правила. Няма сега да ви описвам всички инициативи, но искам да спомена прегледа на директивата за командироването, създаването на Европейския трудов орган. Тази сутрин генералният директор на дирекция заетост ви обясни какви са основните инициативи, с които неговата дирекция се занимава тези инициативи, пък които аз споменах, се приеха и се приложиха по един успешен начин. Трябва да кажа, че тези е, два нормативни акта бяха подкрепени от голямото мнозинство от държавите членки и получиха и голямо мнозинство в Европейския парламент е, сред всички партии. Това показва, че е възможно да се изграждат мостове, когато става дума за честна трудова мобилност. В е, този дух комисията реши и да модернизира правилата за координацията на системите за социално осигуряване за нас беше ясно, че правилата трябваше да бъдат подобрени, за да може работниците и онези, които търсят работа, както и за онези, които са работодатели, да се възползват от системата по един добронамерен начин. Националните власти пък трябва да могат да работят заедно по един конструктивен начин и да се справят с измамите. Нашето предложение се появи през декември 2017 година. През март тази година, след 8 тристранни разговора, ние приключихме преговорите, но в съвета не се стигна до квалифицирано мнозинство, тъй като липсват няколко гласа в подкрепа на предложението. Всъщност не става дума за разрив между страните приемащи работници и тези, които ги изпращат. Имаше солидна подкрепа и от север, и от юг, и от запад, и от изток. Като се върна назад, мога да кажа, че съм убедена, че ако имахме малко повече време, можехме да решим проблемите, онези костеливи орехи, които ни попречиха. Аз сега очаквам с нетърпение новия парламент да набере отново скорост и мисля, че много близо сме до споразумение. Колкото бързо, колкото по-бързо подновим преговорите, толкова по-добре ще е за всички. Всички проблеми могат да бъдат решени, ако имаме ясни и приложими правила. Всъщност, това са и принципите, които следвахме, когато постигнахме вече конкретни резултати. Приключихме преговорите по две от четири глави относно модернизацията, дългосрочната грижа и семейните надбавки. Преговаряме по парите, които ще се отпускат в случай на безработица, както и по правилата, свързани с самата процедура. Тоест, онези правила, които са свързани че, е, с е, това, че работника трябва да се подчинява само на едно законодателство във всеки един момент от а, е, своя трудов живот. Всъщност решенията, които намериха със законодателите, понякога бяха доста по-добри от това, което ние предложихме първоначално. Моята цел никога не е била да отбелязвам точки от името на комисията. Не, винаги съм искала да намирам решения за практически проблеми, проблеми, които съществуват. И аз винаги съм разчитала на парламента и на съвета. Винаги съм била готова да подкрепя решения, които са по-добри от това, което ние предложихме първоначално. Готови сме съответно да стигнем толкова далеч, колкото е необходимо, с цел да се решат съществуващите проблеми. Уважаеми депутати, нека да дам конкретни примери. Промяната на правилата ще доведат по-ясно, по, до по-голяма яснота и правна сигурност. Например, когато става дума до помощите при безработица, ще има и ясни правила за така наречената агрегация мобилните граждани ще имат право на такива помощи при безработица, само ако отговарят на условията, които са приложими спрямо гражданите на страната, в която работят. Значи, ако националните правила казват, че един човек трябва да е бил заед в рамките на поне 300 дни преди да има право на помощи за безработица. Този принцип ще се прилага и за мобилните граждани. Въпроса, обаче е как ще се броят дните, в които едно лице е работило в друга страна. И тук се прилага така наречения принцип на агрегация. Какво означава това? Когато един мобилен гражданин иска помощи възоснова на предишен период, отработен в друга държава, този период ще бъде взиман предвид. Това е един от кригълните камъни на този регламент от началото на работата по него преди 6 години. Естествено, държавите членки третират и прилагат принципите по различен начин. Какво искат са законодателите? Да се въведе е, яснота, да има ясни правила, защото държавите членки наистина трябва да прилагат правилата по един последователен начин. Значи правилата ще отчитат факта, че лицето е работило в друга държава членка, но е, този период, отработен в друга държава членка, ще бъде взиман предвид само ако е продължил повече от един месец. Така ще има яснота. Мисля, че променените правила ще доведат до по-голяма честност за всички дънакоплаци във всички държави. Например, нека да вземем предвид помощите за безработица при трансграничните работници. Те работят по-настоящем и плащат в една конкретна държава, но получават помощи за безработица от държавата, в която са регистрирани, най-често собствената им държава. Тук трябва да се отчете принципа на отговорност и на получаване на приход, защото не може да има отговорност или поемане на отговорност без да има някаква придобивка за самата държава. Идеята ни е съответно да се плащат помощи за безработица от държавата, която получава плащанията от името на работника, там където той се труди. Аз съм сигурна, че и тук можем да намерим решение, решение, което да е приемливо и за парламента, и за съвета. От името на комисията искам да кажа още веднъж, че ние ще подкрепим всяко едно решение, което е ясно, честно и може да бъде приложено на практика. И накрая Променените правила би трябвало да улеснят и прилагането. Защо е толкова важен въпрос за прилагането? Защото неспазването на правилата и неправилното прилагане подкопават доверието на хората и честността като принцип, който се прилага на трудовия пазар. Ако искаме да имаме свобода на придвижване и да гарантираме трансгранична заетост, ние трябва да се справим с злоупотребите, защото има много хора, които а, използват принципа на свободно придвижване по един честен и достоен начин. Но, за съжаление, има и злоупотреби. Искаме правилата да могат да се прилагат ефективно в целия Европейския съюз. Например, националните администрации трябва да имат по-добър инструментариум, за да проверяват как какъв е социалния статус на едно лице, дали то е осигурен. Ако един работник, командирова, например, работи в няколко страни по едно и също време, трябва да може да се използва така наречения документ, който може да бъде преносим, в смисъл доказателство, че лицето е плащало вноски в съответната друга държава членка. Искаме да въведем, освен това, обвързващи срокове за това, колко дълго може да се проверява дали документа, който е преносим по своя характер а, или прехвърляем, а, е автентичен или не. В същото време правилата искат да се намали и бюрокрацията. Например, не винаги ще е необходимо да има такъв документ документа няма да се изисква, например, при краткосрочни командирования или периоди на заетост. Този документ не би трябвало да се изисква за всеки период на заетост в друга държава членка, независимо от това колко е продължил той, защото това ще доведе до голямо административно бреме. Правилата трябва да бъдат променени в тази връзка. По този въпрос институциите като цяло са на едно мнение, но е необходимо да има допълнителни разговори, за да се уточнят и подробностите. Откровено казано, ние вече сме организирали работата и точно по този конкретен аспект и сме много близо до решение, но някои държави членки казаха, че има известна несигурност точно по тази тема и съответно те не можаха да приемат онова, което се предлага трябваше да се решава въпроса на ниво Корепер. Все още няма решение, както казвам. Отново казвам, убедена съм, че и тук може да се намери решение, което да е приемливо както за парламента, така и за съвета. Същото въжи и за предприемането на действия спрямо тези дружества, които се опитват да заобиколят правилата. Много работници работят в повече от една страна. Някои дружества, това са изключения, но въпреки всичко ги има, се опитват да се възползват от този факт. Те създават нещо като фалшива централа в една страна, страна, която няма нищо общо с дейността на съответния работник. Много често тези офиси или централи не са обект на проверки, тъй като държавите и техните надзорни органи искат да се концентрират върху държавата, в която работи самия работник. Съответно се създават проблеми или пък концентрират своите действия върху държавата, от която произхожда работника. Това не е достатъчно. Отново казвам и тук трябва да има правила, които да са ясни, приложими. Трябва да има промяна на правилата, за да имаме голяма и, и 100% е, всъщност справедливост. Госпожо председател, уважаеми депутати, преди 60 години Принципа на координацията на системите за социално осигуряване беше въведен за първи път, за да се вдъхне живот на свободното предвижване. Днес модернизираме правилата, за да имаме полза за всички онези, които искат да се възползват от принципа на свободно придвижване. Аз обичам да карам колело и знаете, че ако сравним онова, което правим с карането на колело, можем да кажем, че човек се учи стъпка по стъпка и съответно не може да изминеш цялото разстояние наведнъж. Мисля, че тристранните диалози могат да ни помогнат. Искам да Отпратя към вас едно послание, което вече отпратих към държавите членки. Обърнете внимание колко много сме постигнали вече. Проявете готовност да се работи, за да се стигне до споразумение. Аз мисля, че можем да го постигнем. Благодаря ви за това, че ме изслушахте и сега съм готова да отговарям на вашите въпроси. Благодаря, госпожо комисар. And now I will give а сега ще дам а, думата на госпожа Бишов, която е нашия докладчик. Благодаря, госпожо комисар. Чувства се страста и отговорността, която вие влагате в това досие. Към този момент и мога само да се съглася, защото тук в залата има много хора, има и много нови членове на парламента, за които регламент 883 създава загриженост, смятат, че той е твърде технически и мога да кажа, че за мен това е сърцевината на европейската социална политика. Този акт е по-стар от мен и знам, че това е третия и четвърти регламент, който е видял бял свят на европейско равнище. И за това знам много добре, че той наистина е много важен акт. Но трябва да се разбере, че е, става дума за един общ европейски покрив, който обединява различна логика, различни структури, но ние искаме да се опитаме тук да направим наистина крачка напред и да намерим решения. Аз много добре Обмислих всичко това, защото за мен е важно ясно, че има толкова много работа, която трябва да бъде извършена за две години. Вие работихте много упорито, ние, нашата комисия, докладчикът и е важно да надграждаме на тази работа, която вече сме свършили. И както вие казахте, да приключим и последния етап и ако остана до вашата метафора за колоездача, мога да кажа да, останала е малка част от отсечката, за да стигнем на финалната права, обаче тази отсечка е всъщност планинска и ние трябва да видим какво е нашето оборудване, дали сме добре екипирани и да се подготвим психически да изминем тази отсечка, за да стигнем до целта. Всъщност е, това означава, че ни предстои още много работа, но не бих казала, че нещата са безнадежни, защото всички знаят, че ако не преодолеем тази планинска отсечка, тогава няма да можем да продължим по-нататък. И е, никой, с когото съм говорила до сега, не е доволен от статуквото, независимо от е, коя страна на политическия спектър идва. Затова за мен е важно да извършим много добра подготовка за този последен етап и е важно също да видим кои са основните проблеми. Вие ги споменахте. Те наистина имат много голямо въздействие върху качеството на живота на хората, върху техните ресурси и всичко това за мен означава, че наред с празничните речи, които се държат за социална Европа, за европейския пазар на труда, всъщност това е обратната страна на медала на тази празнична реч, да се извършат конкретните стъпки, така че хората, които са нуждаещи се да не бъдат наказвани. Затова е важно всички да се опитаме заедно да разработим решение и в заключение искам да посоча, че парламентът, ако погледнем историята на 883 или на предходния регламент, парламентът винаги е представлявал интересите на работниците, на хората, които са мобилни и се надявам, че ще успеем като парламент да продължим да бъдем двигателя на този процес и да намерим общи решения с съвета по трудни въпроси, които да задоволяват всички. Затова се радвам на бъдещото сътрудничество и си мисля, че за тази последна отсечка трябва наистина да се подготвим много добре. Благодаря, госпожо Бишов. Госпожа Бишов имаше възможност да започне, а сега ще продължим с докладчиците в сянка и въвеждаме отново правилото максимално време за изказване, две минути за всеки, който взима думата. В противен случай няма да се справим. А сега госпожа господин Ленард. Съжалявам, това не, не го възприемайте лично, непрекъснато бъркам. Господин Ленард и а, след това господин Писуаро. Вие сте вече господин не съм сбъркала. Да, господин Ленърс, благодаря. Опитвам се да бъда при, така, последователен по отношение на равенството на, между половете, но все пак, когато говорим за господин и госпожа, трябва да спазваме правилата. И така, метафората с колоездача и карането на колело може би не е най-подходяща, като вземем, е, да кажем, е, е, френското рали, което наблюдавахме наскоро, който пръв пресича финалната линия, стига до финиша, той в крайна сметка е победителя. Той печели. Е, и действително, колкото е възможно по-бързо, трябва да се опитаме да доведем нещата до успешен край, защото за колкото е възможно повече хора ще постигнем добър резултат при това положение. Предишният ни докладчик, господин Балас, нашите докладчици в Сянка, румънското председателство, екипа на комисията, е, работиха много усилено и е, свършиха добра работа. Европейския парламент е, естествено знае, е, че е необходимо време е, за договаряне между политическите групи. Госпожо Бишов, вие вече намекнахте за това. Понякога минават седмици и месеци, докато постигнем съгласие помежду си. От името на НП ние не виждаме, мога да кажа, че не виждаме е, необходимост е, да започваме от самото начало, е, защото ние вече сме договорили е, една голяма част от е, текстовете при всички положения, обаче е необходим един добър баланс между е, позициите ни. Тези правила са изключително важни. Те засягат е, милиони граждани е, погранични работници и не само погранични работници. Е, необходимо е да е, подобрим нещата. Виждам, че двете ми минути изтичат, така че ще приключа с думите. Готови сме да работим съвместно с докладчика и с останалите докладчици в сянка, за да доведем нещата до добър край. Благодаря. А, трябваше да ви дам малко повече време, след като сбърках е, обращението. И така, е, господин Писуаро, а след това госпожа А, Да, благодаря, е, госпожо Тайсен, за това, че ръководите добре е, процесите в е, комисията. Темата, която обсъждаме, е изключително важна за нашите граждани – Нека не забравяме, че гражданите са тези, които ни избират е, и ние трябва да отговорим на техните очаквания и да защитаваме техните интереси. Е, трудовата мобилност е, до принася за е, подобряване на ситуацията на пазара на труда и ние действително се нуждаем е, от координация на системите за социално осигуряване за Румъния. Това е от жизненно важно значение. Повече от 5 милиона души граждани на Румъния работят в други страни е, и те допринасят за развитието на ключови економически отрасли. Много важно е, естествено, да се уредят въпросите с социалното осигуряване на тези хора. На тези хора. Ще подчертая кои са основните въпроси. Обещетенията, които се дължат на тези хора, непрекъснато се отлагат и се бавят. Така че как ще гарантираме на практика е, спазването на този срок е, е, от 30 дни в, при, в случаите, в които става дума за прехвърляне на обещетения за прослужен период и именно покритието на социалното осигуряване ще бъде един важен въпрос за нас и решението, с което очакваме да се идентифицира капацитета, който може да се използва, така че да осигурим равнопоставеност и по отношение на е, социално-осигурителните вноски. Госпожа ланген и след това госпожа Жабе. Уважаема госпожа комисар, уважаеми колеги, естествено ние приветстваме възможността това досие да приключи много бързо. Европейския парламент изостава само няколко сантиметра от е, финала по отношение с съвета и е, би било пропуснат час, ако не приключим сега това досие. И е, това е пропуснат шанс не само за нас, присъстващите тук, но, както казахте, госпожо комисар, и за гражданите в крайна сметка. Ако ние не постигнем споразумение след тези три години работа по темата, ще има ново начало. Може би това би било нещо добро, но всъщност би било истински ужас. И е, защо? Защото ще има забавяне от 2-3 години, но на пръв поглед може да не изглежда 2-3 години дълго време, обаче всъщност те са ужасно дълъг период. Например, хора, които се нуждаят от постоянни грижи. Прие включването на грижите в социалната координация е нещо много важно и благодаря, че сте взели предвид тази точка. Нека да бъдем прагматични, това е и една от вашите силни страни, госпожо комисар. Нека сега да постигнем добър компромис, да намерим споразумение – и скъпо федерално правителство, обръщам се към Германия, ние е, ще кажем отново, че ако федералното правителство в съвета наистина си прави оглушки по тази тема, ние ясно ще кажем кой спира нещата за хората в Европа. Мога да ви гарантирам това. Благодаря. Now it would be Madame Jame. Госпожа Жаме е наред и госпожа Рафалска трябва да се готви след. Жаме. Окей. Okay. Госпожа Жаме или госпожа Рафалска? państwo. Z jednej strony jesteśmy. Госпожо председател, госпожо комисар, равно третиране, обещетения за дългосрочни грижи, е, семейни надбавки, е, е, обещетения за безработица. Това са важните въпроси, които се разглеждат в това досие. Както каза госпожа комисарят, някои от е, е, постъпилите е, по-късно промени са по-добри, отколкото оригиналния текст. Но естествено трябва да се ръководим от основния, от базовия текст. И е хубаво да отнесем нещата и към командированите работници, към онези, които работят на пазара на труда в друга държава член. Има нови критерии, очевидно, по отношение на е, сроковете, на времето. доходите на една компания. Е, доста противоречива ви мисли и предложения предизвиква е, този въпрос. Естествено, е, трябва да премислим добре нещата, защото негативното въздействие ще бъде най-вече в рамките на международния транспорт, в сферата на грижите, дългосрочните грижи за възрастни хора и строителството. Има, така да се каже, един неизчерпателен списък от критерии, към който можем да добавим допълнителни критерии. И още нещо, което бих искала да засегна проблема с измамите – няма да решим проблема с е, възможните измами, като бюрократизираме системата. Господин, господин Бутенга за Обединената левица. Да. Благодаря ви много сърдечно за това, че разговаряме отново по темата. Е, важно е естествено, че отново възобновяваме е, разговорите и консултациите по това досие. По време на избирателната кампания в редица градове работниците, които срещах, казваха, а също и служителите, притеснявам се. Моята работно място и работата ми, заетостта ми всъщност са застрашени. Е, не може ли Европа да направи нещо, след като е, очевидно е, нещата с социалното осигуряване са уредени? Да. В крайна сметка, задача на Европа е да допринесе за повече социална сигурност. Става дума за работещи на пазара на труда, които плащат в крайна сметка в еднакъв размер, както и гражданите на съответната държава член, социално-осигурителни вноски. А сега ще трябва да говорим не за това какво ще бъде след две години или след година и половина. Трябва просто да си представим, че нещата не търпят отлагане и да работим колкото е възможно по-експедитивно. Е, економическата свобода е, в никакъв случай не би трябвало да се ограничава. Е, и когато говорим за социални права, би трябвало да се ръководим от същия принцип. Социалните права също не търпят ограничения. Това бе първият кръг от въпроси, зададени от е, нашия докладчик и от нашите докладчици в Сянка. И сега ще помоля госпожа комисаря да отговори на е, въпросите, зададени в рамките на този първи кръг. И след това ще дадем думата и на останалите, които са се записали за изказване. Естествено, все още имате възможност да се запишете в този списък. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика, и на всички докладчици в Сянка. Благодаря ви за подкрепата и за признанието по отношение на работата, извършена от предишните колеги при предишния легислатурен период. Вие казахте, госпожо е, докладчик, много препоръки, много работа вече е извършена. Е, препоръките са направени, е, промените са внесени. Генералният директор на Генерална дирекция за етост вече ви е казал, че сме готови по всяко време да говорим с вас, да предоставяме информация за а, чисто техническите въпроси, в които, да кажем, чувствате известна несигурност или желаете повече обяснения. Нека да продължим последователно да работим заедно, така както а, работихме и до сега. И сътрудничеството бе отлично. Благодаря на господин Ленарс за забележките, които а, той направи. Не мисля, че колкото е възможно по-бързо трябва да започнем по този въпрос работа отново или да възобновим работата, това не е спорен въпрос. Господин Писваро попита как можем да гарантираме, да осигурим че в рамките на 30 дни или във всеки случай в един кратък е, и обозрим период е, ще се изплащат обещетенията. Е, съществува правна несигурност. Не отричам това. Тъй като компетентните органи в крайна сметка не винаги знаят как точно трябва да решат въпроса. И господин Ленър се тук Говорили сме по тези въпроси. Голяма помощ ще бъде, ако националните компетентни органи започнат е, да взаимодействат по един по-добър начин, отколкото до сега. Това е абсолютно необходимо и това ще ни е, помогне невероятно много. Още повече, че ние имаме вече Европейска агенция по въпросите на труда. Експертите от различните държави членки ще се срещат непрекъснато там в ЕЛА и това ще ги насърчи да работят по-тясно взаимодействие помежду си. Естествено, в определен срок ще се решават въпросите. Националните компетентни органи а, е, са задължени да дават информация, да отговарят на а, е, въпроси, а, е, на писма, а, които са получили, но а, няма ясни, но очертани срокове, така че ще трябва да определим сроковете и за отговор. А, като естествено краткият срок не означава е, да отговориш как да е, трябва да се отговори коректно, точно. Ето по тези въпроси ще трябва да се споразумеем по време на тристранните срещи. Дългосрочните е, грижи и обещетенията за дългосрочни грижи. Е, това е тема, която изобщо не е регламентирана в настоящето законодателство проблемите в тази сфера би трябвало да бъдат решени по същия начин, както и всички останали обещетения. Има вече съдебна практика в това отношение, но държавите членки не са длъжни да се съобразяват с предложенията или решенията на съда във всички случаи, така че в рамките на трилозите. Ние решихме, че ще има конкретно определение в текста и ще има и съвсем ясно очертана, така да се каже, процедура по отношение на изплащането на определени видове обещетение и координиране на тези въпроси между държавите членки. Така че признаването на документите също ще допринесе, когато това става, по е, един по-надежден и е, по-бърз начин за решаването на тези проблеми. Много се радвам, че зелените ни подкрепят. В съвета ние обсъждаме проблемите с държавите членки. Е, финландското председателство естествено ръководи консултациите, но и държавите членки разговарят помежду си и се консултират. Надявам се, че това ще стане. Госпожа Рафалска от е, ЕКАРЕ е, радвам се, че вие одобрявате е, повечето от текстовете в отделните глави. Естествено, командированите работници също са е, включени в кръга и в обхвата на правния акт. Имаме вече временно договорени текстове. Естествено, когато говорим за хората, които работят в няколко различни държави членки, ще трябва да намерим а, общия знаменател. А, всичко това, а, в крайна сметка, се концентрира вече съгласно новото предложение в една държава член една държава член ще сумира, така да се каже, периодите на е, осигурителен стаж, дължимите обещетения и ще ги изплаща. Нещата е, е, изглеждат на пръв поглед твърде технически, но всъщност не е чак толкова технически въпросът. Е, ако страната, в която пребивава лицето, е, е страната, в която е, е изминал повече от 50% от въпросния стаж, тогава тази държава именно отговаря и за обещетенията, които ще се плаща. Много често обаче проблемите са свързани най-вече с седалището на предприятието. Къде точно е това седалище? Е, именно тези е, нюанси, които са много важни, ще трябва да се уточнят в е, новия правен акт, за да се решат практическите проблеми. Имаме списък от различни критерии. Въпросът е как ще се използват и до каква степен ще се включат в решаването на въпроса отделните критерии. Гледайте на този списък като на предложение именно за това да избегнем корупция, да избегнем бавене, да създадем една добре балансирана, добре функционираща система в името на гражданите. Една система, която на практика няма да ни създава проблеми. И още един въпрос от Обединената левица Нека да ви дам един пример с селското стопанство. Много често става дума за сезонен труд, сезонни работници. Къде точно е всъщност мястото на основна дейност, така да се каже, на стопанска дейност на работника? Ако страната пребиваване, да кажем, е, е основната страна на дейност, тогава тя отговаря, е, ако страната, в която временно пребивава е, лицето, е страната на основна дейност, тогава тя ще бъде компетентна. И още нещо. Командированите работници. Имате, става дума за работник, който напуска родината си, отива в друга държава член, този работник в крайна сметка бива третиран по същия начин, както всички останали участници на пазара на труда въжат абсолютно същите правила и по отношение на социалното осигуряване. Една част се плаща от социално-осигурителните вноски от работника, другото от работодателя. Когато говорим за командирован работник, тогава вече нещата изглеждат по-различно ние е, сме обещали на нашите граждани, е, че те ще бъдат е, защитени от системата на социално осигуряване. И при тях не можем да си позволим едно непрекъснато прехвърляне от една система за социално осигуряване в друго. Защото това вече е, намалява, така да се каже, и разклаща социалната сигурност. По отношение на командированите работници, вие знаете, е, има е, определени срокове, две години. Е, така че да не се налага непрекъснато а, прехвърляне от, един, от една система в друга. Това би било довело, това би могло да доведе до объркване и до намаляване на социалната закрила. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Преминаваме с втория кръг от въпроси. Ще дам думата на тези, които са поискали думата. Нека да се изкаже господин Коша и след това господин Шмидт. Ще направя един компромис. минута и 20 на човек. Госпожа комисаря говори много бързо и ни спести малко време. Господин Коша е първи, след това господин Шмидт. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Госпожо комисар, през последните три години ние многократно сме обсъждали това споразумение, сключвали сме е, различни споразумения, обсъждали сме тази тема. Вие познавате какво е становището на унгарската делегация. Народната партия не изказа молба за преработка на координацията, но тъй като става дума за това, ние бихме искали да постигнем най-добрия резултат. Имам предвид, че с новия Европейски парламент и новата комисия сме изправени пред нова ситуация и мисля, че при тази преработка се появяват проблематични детайли. Приложното право също поражда въпроси и би било добре и полезно, ако отделим повече време в парламента и в комисията още веднъж да обмислим нещата, за да можем в тази нова ситуация да излезем с по-добри предложения. Защо споменавам новата комисия? господин Шмидт и след това госпожа Сандер. Госпожо председател, госпожо комисар, искам да подчертая важността на този регламент и реалния напредък, който беше създаден по отношение на работниците и по-специално за свободното движение. Основният проблем, който остава е проблемът с граничните работници и тук ние трябва да търсим справедливи решения, за да могат правата на тези хора да бъдат гарантирани, е, също така и за бързо намиране на работа с добри условия. Там, където той работи, също трябва да му бъдат осигурени правата. Трябва да има справедливо решение и за държавите членки, по отношение на споделяне на разходите искам да посоча, че има сега справедливо решение 5 месечно обещетение за безработица, но въпреки това смятам, че трябва да настояваме за капацитета на всяка държава членка да осигури всички, които са загубили работата си и трябва да търсят нова работа, да им подсигури възможно най-добрите грижи, за да може наистина да се предлагат най-добрите услуги. Така че нека да гарантираме правата на тези хора, също така да получават най-добро обслужване и да се борим успешно срещу злопотребите и измамите. И аз мисля, че има наистина още възможности за това. Рафаела, please get ready. Госпожа Сандър, след това госпожа Рафаела. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Искам първо да изразя удоволствието си, че сте тук. Ние работихме заедно по отношение в продължение на много време по темата Социална Европа, но за съжаление не стигнахме до края на дискусията. Това е жалко, но мисля, че ние трябва много бързо да възобновим нашата работа може би да започнем от начало, защото има много теми, по които ние постигнахме голям напредък, както казахте, но смятам, че ни трябват още повече успехи. Аз е, от мое име мога да кажа, че цялото внимание трябва да отделим на е, граничните райони и на граничните работници, защото всъщност е, тези гранични райони изграждат Европа. Трябва да обърнем внимание на хората там, но също така и на предприятията, които предлагат услуги и трябва това предлагане на услуги да бъде справедливо, така че за хората от граничните райони да се осигурят лоялни условия. Госпожа Рафаела и следващият оратор. Dank mevrouw de commissaris. Ik waardeer uw aanwezigheid en ik... Благодаря. Е, оценявам е, вашия ангажимент, госпожо комисар. Господин Юнгер говори за повече социална а, сигурност и за социална справедливост в а, Европа. Но аз смятам, че съществува проблем. А, все още съществува а, и безработица, все още има а, риск от а, бедност и много хора работят и в, а, живеят в а, бедност. Така че това е всъщност основният проблем. Ние би трябвало да помислим за всичко това, което е свързано и с конкретното досие. Конкретен е въпросът ми. Какво е вашето послание за към хората, които желаят да се постигне повече социална сигурност, които смятат, че нещата биха могли да се развиват и по-добре, отколкото до сега и какво ще направите, за да стане това колкото е възможно по-бързо. Uh, благодаря. В началото искам да ви благодаря, госпожо комисар, за положените усилия по тази толкова важна директива. През 2016 година имаше едно добро, обективно предложение. Стигнахме до тристранните диалози тази пролет. Убеден съм, че усилията ви в крайна сметка ще подобрят живота на европейците. Вие и много други заявиха днес вече, че регламента трябва да бъде променен, за да се откликне на предизвикателствата, които са се появили в последните години от последната ревизия на сам. Много е важно да продължим с подсилването на принципите, които са залегнали в основата на свободата на придвижване на хората. Затова прекамвам държавите членки в съвета да седнат на една маса и да работят за постигането на решения, които ще улеснят живота на всички европейци, които работят в чужбина. За да се стигне до решение, обаче всички вероятно ще трябва да проявят желание за компромис, да излезат от окопите и да отстъпят малко. Затова въпросът ми, госпожо комисар, е следния. Какво смятате вие относно разделителните линии в съвета? Ако се променят някои аспекти от директивата, ще се стигна ли до напредък? И въобще, възможно ли е да се постигне а, напредък? Възможно ли е да се запази предложението поне малко а, непроменено? Госпожа Дура. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за вашето посещение тук. Ние искаме да гарантираме сигурна мобилност на работниците, като те да могат да правят това в достойни условия, да се защити тяхната свобода на движение – и мога да кажа, че това е една от нашите основни ценности. В този мандат бяха направени много важни стъпки напред, например, по отношение на директивата за командироване на работници и създаване на Европейската агенция по труда. Обаче остават сиви зони, защото много работници се набират от предприятия, които извършват измами и губят основните си трудови и социални права. Те също така са и обект на дискриминация. Този регламент всъщност трябва да бъде един от стълбовете на вътрешния пазар и да гарантира свобода на движение и равно третиране на мобилните работници. За парламента, комисията и съвета това бяха дълги и комплексни преговори, благодаря на всички участници в тях, които се погрижиха да бъдем съвсем близо до резултата. Испания иска да даде съществен принос към свободното движение, защото ако не постигнем това споразумение, ще изпратим погрешни сигнали към гражданите. Госпожа Сартори, господин Сартори и след това ще кажа аз нещо. Malheureusement, il est да, това е една а, тема, която много често се инструментализира от националната политика. Например, във Франция е така и съжалявам за това. Европейската координация на системата за социална сигурност е една от основите на Европейския съюз и ние искаме да се подобрат съществуващите правила. Те не са перфектни, обаче наистина там, където няма правила, трябва да създадем правила. Контролът много често е протекционистичен, а ние трябва да защитим свободното движение. Така че трябва да избягваме да се експлуатира системата по престъчен начин, така както понякога се прави във Франция. И е, тук трябва да гарантираме правата на нашите граждани, не трябва да отваряме вратата към популистски дебати, с електорална цел. Аз мисля, че това е шансът на новия състав на парламента и за миг не се съмнявам, че ще успеем да постигнем нашата цел. Така че, скъпи колеги, още веднъж искам да кажа, че трябва да се обединим около европейските цели. Ми... Сега ще се изкажа аз и след това нека да се готви господин Вилумсен. Андреас, може да измериш е, времето. И така, като се има предвид какви са съществуващите правила относно трудовата мобилност, как ще се приложат изискванията, какво ще стане с е, административното бреме, ако трябва да се изпраща предварително уведомление за всеки един случай, за всяко едно бизнес пътуване или кратка командировка. Какво означава всъщност кратка командировка? Освен това, относно А1 и принципа на застраховките, коя държава ще събира вноските и коя държава ще получава плащанията. Благодаря. Sorry. <laughs> Mr. Вилумсен. Господин Вилумсен, заповядайте. И след това госпожа Франсен. Благодаря. Обеден съм, че всички хора трябва да се ползват от високо ниво на социална сигурност, ако останат без работа. Настоящото предложение за така нареченото агрегиране, за съжаление, не е добро и според мен ще има сериозни последици. Вероятно, комисаря знае, че има големи разлики между функционирането на социалните системи и моделите на социално осигуряване в различните държави. В някои държави членки имаме високи нива на плащания, на социални придобивки и съответно те се финансират с големи данъци. В Дания, например, положението е такова, моята страна. В моята страна може работниците сами да решат да плащат отделно, за да могат в крайна сметка да се ползват от средства, ако загубят работата си. Това е валидно и за други страни. Мисля, че ще е проблем на едно лице да се даде право да получава обещетения при безработица, след като работи, например, в Дания само един месец. Ако други държави членки не допринасят с плащания към нашата система, в крайна сметка много системи ще бъдат подкопани. И в крайна сметка хората ще се откажат да подкрепят плащанията към лица, които не са граждани или пребивават само за малко. Мисля, че трябва да се отчитат системите на национална сигурност с техните особености. Госпожа Франсен и след това господин Бърглас. Ахте комисари. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря нашият общ роден език, госпожо комисар. Много, много ви благодаря за уникалната работа, която извършихте за социална Европа. Нещо, което до този момент не сме наблюдавали. Е, естествено и по това досит досие би трябвало да постигне много повече напредък. За да избегнем, естествено, проблемите в бъдеще, да избегнем и злоупотреби, е, както в рамките на Европейския съюз, така и е, извън него. Що се отнася до процедурите, мисля, е, че националните администрации би трябвало да избегнат дублирането е, на е, работа, да намалят бюрокрацията, да съкратят сроковете. И е, в този смисъл трябва да разглеждаме и новата е, нотификационна система е, за изпращане на съобщения. Е, ще трябва при всички положения да довършим това досие, защото много-много работа е извършена вече. Господин Багуер. Уважаема госпожо комисар, уважаема госпожо председател, като нов депутат в Европейския парламент искам да ви благодаря за досегашната ви работа и да ви помоля да представите този доклад на новия състав на комисията и също така комисията да постигне успех при преразглеждането на правилата за системите за социално осигуряване, защото това е важно не само за държавите, но и за техните граждани. Има много предизвикателства, пред които сме изправени. Например, пречките пред свободното движение – на работници, също така миграция от и към държавите членки. Всичко това е свързано с съществуване на различни правила и права за европейските граждани и също за лицата, които пребивават на територията на Европейския съюз. Бъдещи опити да се спре европейската интеграция, ние бихме могли да предотвратим, като превърнем Европейския съюз в истински социален съюз, позовавам се на регламент 883 и свързаните с него права. Това е една от най-важните задачи за този мандат, за нашата комисия и изобщо за парламент. Сатър, get ready. Госпожа Гема и след това госпожа Десутър. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, позволете ми да споделя някои мисли с вас. Спомням си, че Европейската координация на системите за социално осигуряване се превърна в битка. Движението 5 звезди в Италия през последния мандат работи много по тази тема равен достъп до социално осигуряване на всички граждани на Европа, това беше един от нашите приоритети още от самото начало. Ние бихме искали да опростим правата за достъп до обещетение за безработица, също така обещетения за семействата и за грижи. Мога да кажа, че става дума за културна революция, която поставя норми за различните общества, в които нещата се случват много бързо. Искаме равни условия за всички, само по този начин можем да осигурим достъп до социалното осигуряване и да избегнем грешки и злоупотреби. По тази причина трябва да има гаранция за социални помощи за всички европейци. Това не е нещо имагинарно, не зависи само от конюнктурата. Трябва идеята за социална Европа да получи истинска подкрепа, което пък означава, че са необходими по-строги правила срещу злоупотребите и измамите и също така много по-стабилна социална закрила. Пожелавам си комисията Председателката прекъсва ораторката. Госпожа Десата или след това господин Патам. Вие знаете, че зелената група ви подкрепя. Ние ще бъдем още по-ентусиазирани привърженици на всичко, което вършите, ако се започне бързо и се приключи с това досие така че да се допринесе за подобряване на е, социалната сигурност. Е, е, не става дума за чужденците, които идват тук само за да се облагодетелстват от нашата социална система. Става дума за случаите на дискриминация, когато е, говорим за хора, които имат право да ползват социалната сигурност, която се предлага и на всички останали граждани и които също имат социални е, права е, на територията на Европейския съюз. Е, да, добре, е, бяхме стигнали, кажи речи, е, до финалната права и е, спряхме и сега трябва да продължим. Е, политически са пречките, е, от политически характер, не толкова от технически характер. И ще трябва да направим всичко възможно, за да отстраним именно тези политически пречки по пътя на досието. Тук в парламента ще се постараем. Господин Патън и след това госпожа Рондинели. Въпросът е проблематичен Европа е различна и става все по-различна. Аз познавам много добре три района, един в Польша, един в Великобритания, един в Гърция. Те са брегови райони и толкова. Нищо друго не ги обединява. Когато Камеран дойде с молба към Европейския съюз преди 2016 година, той имаше предвид и това, което обсъждаме днес. Европа е щедра, но понякога не е честно. Системата просто води до един огромен натиск върху местните общности. А пък онова, което се плаща на работниците от други държави, наистина будеше много недоволство, но Европейския съюз отказа да чуе онова, което смятат хората. Постоянно се изнасят извън границите средства, ако мога така да се изразя. Едва ли ще се очудите, когато чуете от мен, че държавите членки трябва да могат да контролират своите граници, своите средства и така нататък. Въпросът ми е определено прост. Великобритания гарантира благоденствието на много европейци, няколко милиона в Великобритания. Ще направи ли Европейския съюз същото за британските граждани, които живеят на неговата територия? Госпожа Рондинели и последния оратор, господин Николао Лавано. Госпожо комисар, добър вечер, добър вечер на всички. Благодаря, че вие дойдохте при нас. Аз имам личен опит. Аз бях от първото поколение Еразъм преди 30 години и е, също така имам много опит с социалното осигуряване. Ние искахме да можем да посещаваме други европейски страни и бяха необходими не само достойни заплати, но и равна социална закрила във всички държави. Мисля за пенсионните вноски, мисля също и за други форми на социална защита. След като ви изслушах, след като ни уверихте, че този регламент 883 може да реши тези проблеми, наистина се зарадвах. Ние не трябва да започваме от самото начало, а да продължим вече извършената работа до сега и да я е ведем до добър край. Естествено, съгриженост ни създават някои правителства на държавите членки, които искат да прехвърлят е, обещетенията за безработица върху страните по происход. Това много често се свързва с устойчивост и политика на економии. Το οποίο συναντάμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Господин Алавано, трябва да погледнем нещата малко по-широко. В Гърция новото правителство е, използва за основа на своите действия действията на предходното правителство. Има предложение сега плащанията към работниците да се намалят с 16%, за да се намали тежестта за работодателите. Съответно, хората ще получат и по-низки пенсии в крайна сметка. С други думи, вноските, които плащат работниците, ще се използват като капиталов буфер за дружествата. Това са промените, които се въвеждат в момента. Те се случват в рамките на една нова капиталистическа система. Ние не предлагаме по-добри услуги за гражданите, искаме просто да спестим средства на компаниите. Европейския съюз и ОИСР не говорят открито за новите системи на пенсиониране. Трябва да се каже ясно, че бъдещите пенсионери няма да могат да получат обратно това, което са внасяли. Логиката е да се работи до много късна възраст и съответно да се премине към една сребърна економика. Какво смятате по тези въпроси, госпожо комисар? Искам да напомня на всички, включително на координаторите, да останат до края, тъй като ни предстои важно заседание на координаторите, на което ще се взимат сериозни решения. Давам ви думата, госпожо комисар. Очакваме от вас отговори. Би било глупаво да ви моля да говорите накратко, защото вие така или иначе говорите кратко, но все пак положете усилия. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка и същото време да отговоря на максимален брой въпроси. На първо място, мисля, че е необходимо да си дадем достатъчно много време, за да стигнем до споразумение. Това със сигурност. Трябва да се отбележи обаче, че става дума за въпрос на политическа воля. Искам да отговоря на различните депутати. Те имаха различни притеснения. Госпожа Десютер каза, че става дума за политическа воля. Ами естествено – Понякога в политиката хората използват технически проблеми, защото нямат нужда от решение от политическа гледна точка. Тук обаче има нужда от решение. Необходимо е да има координация на системите за социално осигуряване, защото става дума за мобилността на работниците. Системата трябва да е гладко функционираща, за да не се губят права. Освен това, някои дружества трябва да могат да предоставят своите услуги по един сигурен начин, без да има твърде голяма тежест върху тях. Никой не иска да има повече бюрокрация, отколкото е необходимо. Необходимо е съответно да има ефективна координация, ефективен контрол на френски. Виждам, че господин Шмидт напусна залата. Той беше министър, участва в преговорите в съвета и естествено трябва да се говори отново за проблемите на презграничните работници. Има неща, които могат да бъдат уредени по по-добър начин в сравнение с това, което се предвижда в предварителния договор. Тук наистина трябва да се отиде по-далече. Има възможност да се постигнат подобрения в това отношение, така че съм съгласна с господин Шмидт. Ще се опитам да бъда кратка. Също така, трябва да уредим този въпрос. Това е ясно за презграничните работници. Също така, и граничните райони са най-засегнати, защото имат движение в двете посоки и е, те наистина са малки лаборатории и там могат е, да бъдат видяни много проблеми на практика. werd gevraagd in het Nederlands, dus ik zal er ook het. А сега на нидерландски. А, да. Важно е да продължим работата и да приключим с нещата. Това бе предложението. Винаги е трудно, когато става дума за координиране на социално-осигурителните системи е, става дума за политически чувствителна тема, за технически трудна тема, но в крайна сметка много работа е свършена, всички елементи са на масата и ще трябва естествено в крайна накрая да се споразумеем. Съветът продължи да работи по досието. Е, сега, е, след като вече познаваме толкова добре съдържанието, ще трябва добре да размислим и да приключим колкото е възможно по-бързо. Не бива да чакаме до е, избирането на новите комисари. Хубаво би било да е, продължим просто без е, по-нататъчно забавяне. Когато има воля, тогава се намира и пътя за решаване на проблемите. Казвам това и по отношение на политическите и техническите проблеми. Не. Е, и предприятията се оплакват от е, правна несигурност, е, а също и административните органи от това, че съществува е, все още една неяснота, която им пречи. Националните органи на различните държави членки ще трябва а, да осъзнаят необходимостта от едно максимално добро сътрудничество. И още веднъж повтарям, европейската, а, а, европейската орган по труда а, а, ще започне да работи през октомври и а, Естествено, ще му бъдат необходими известен брой години, докато е, започне истински активно да действа, но е, при всички положения националните е, администрации ще изпращат е, свои служители там и ще осигурят едно добро сътрудничество. Е, попитахте на какво се дължи в крайна сметка разделението в е, И съвета. Има държави членки, които все още не могат да подкрепят предложението. Онези, които подкрепиха предложението, също имат затруднения, защото решението никога не е съвършено. Това е Европа, обаче имаме 28 държави членки, скоро ще станат 27, пък кой знае, ще видим. Трябва всичките да стигнат до споразумение. Както вие тук в парламента стигате до споразумение, така и в съвета министрите трябва да стигнат до споразумение. Ние се опитваме да осъзнаем какви са проблемите в различните държави членки и съответно да изготвим предложения възоснова на конкретни доказателства. Това е изключително важно. Не мога да кажа конкретно къде са разделителните линии, мога да кажа обаче, че повечето държави членки са готови да работят за постигане на решение, защото виждат, че има нужда от такова решение. Какво да кажа? Мисля, че ми остава само да благодаря на тези, които изразиха желание да се работи предварителната нотификация и това какво представлява командировката. Относно нотификацията имаме временно споразумение, променихме правилата, за да може да не се изисква винаги предварителна нотификация, но от изискванията са командировките по работа. Ние, знаете, тук имаме едно много широко, обтекаемо определение. Какво представляват командировките? Това са кратки периоди на извършване на трудова дейност в друга държава членка. Тези кратки периоди няма да бъдат обвързвани с предварителното нотифициране и няма да бъдат обвързвани с изискването да се предоставя такъв прехвърляем документ. който ще се изисква при други е, ситуации. Госпожо Рафалска, мога да се свържа с вас, за да ви обясня точно какво е определението, защото мисля, че сега ще ми отнеме твърде много време. Имам го тук някъде, но ще отнеме дълго време, за да го намеря. Да, Нямаше много време след постигането на споразумение. Много държави членки нямаха време да обсъдят постигнатото споразумение и по този въпрос съм сигурна, че ще намерим решение, което да удовлетвори всички. Едно много важно послание сега. Беше казано, че координацията на системите за социално осигуряване подкопава социалната защита в държавите членки. Това не е вярно. Тук трябва да бъда категорична. Какво правим тук в рамките на това начинание? Ние не хармонизираме. Това не е вярно. Всяка държава членка има право да организира системата си на социално осигуряване, така както сметне за добре. Това е в правомощията на държавите членки, така е било, така е и така ще бъде. Така е и според договорите. Не става дума за субсидиарност, Става дума за правомощия, които са изцяло в ръцете на държавите членки. Какво правим тук обаче? Когато някой отива да работи в чужбина, когато го командироват за по-дълго време, трябва да е ясно какви са последиците за социалното осигуряване на съответното лице. И съответно трябва да се споразумеем в кой, в кой момент коя система се но Не променяме съдържанието на системата, не променяме законодателството, определенията, които са прели държавите членки, координацията може и да прилича по звуков състав на думата хармонизация, но това са две съвсем различни неща и ние много добре знаем с какво сме се захванали. Има ли нещо друго? Беше казано, че се урязват средства от системите за социално осигуряване, че искаме да улесним живота на дружествата, да направим по-ефтино за тях, да се осигуряват работниците. Това не е вярно. Идвам от Г20 в Япония. Искам да кажа, че много други държави по света също имат проблем относно застаряващото население, но не става дума за преминаване към една сребърна економика. Застаряващото население не е свързано само с този тип економика. Толкова на кой въпрос не съм отговорила? На въпроса на господин Патан, така ли, е за Великобритания? Ами всичко зависи от това какво ще стане в едните няколко седмици. Ако има Брексит с сделка, с поразумение, в първите години ще имаме преходен период и всички права ще се зачитат така, както се зачитат сега ще се прилагат съществуващите правила. А оттам нататък всичко това ще зависи от бъдещото споразумение между ЕС и Великобритания относно социалните права. Това обаче предстои да бъде обсъдено. А ако има Брексит без споразумение, тогава ще разчитаме на мерките предприяти в последните месеци, специално насочени към такъв Брексит, какво ще стане в близко бъдеще, не знаем. Голям въпросително има тук. Ще видим какво ще стане. Аз се надявам, че Брексит изобщо няма да има, но това едва ли ще е така. Освен това не сме се събрали за да обсъждаме Брексит. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Заслужавате аплодисменти. So I really hope everybody's... Надявам се, че всички са доволни от отговорите, които са получили. Надявам се, че сме получили отговори на всички въпроси. Сега е време за заседанието на координаторите. Предстоят ни много сериозни решения по това досие. Also... Искам да благодаря сърдечно на всички преводачи. Не ви беше лесно. Благодаря. Отлична работа. На кого да благодаря още? втората част от заседанието на координаторите ще ползва превод от немски, английски, френски и полски. Моля тези преводачи, които споменах, да останат. Би било много любезно от ваша страна.